Госпожи и господа, каня ви да започнем заседанието. Започваме с съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите на тяхното заседание. All, the... Първо, координаторите обсъдиха мандата за преговори по доклада Саракияни по преработката на първия железопътен пакет. Решението на координаторите, което ви представяме, е, следното. Госпожа Саракияни и докладчика Сянка имат мандат за преговори по проучвателни преговори за становището във връзка с успешното и своевременно приключване на процедурата и за неформални тристранни разговори с докладчиците в Сянка, като докладчикът редовно ще ни информира на заседание на координаторите. За а, определяне на докладчици, съгласно решенията на координаторите, за изменение на директива 126 от 2006 година за свидетелствата за правоспособност на професионални водачи на МПС. Беше взето решение председателят да определи докладчик на основата на ротационното председателство и а, е, стигнахме до а, е, съгласие, че госпожа Тикао трябва да получи а, е, този а, е, доклад, защото това е договорката между нас за а, е, споразумението между Европейския съюз и Евроконтрола, пак а, е, съгласно а, ротацията на политическите групи е, споразумението с евроконтрола ще бъде възложено на е, е, Обединената европейска левица, след това териториалното сътрудничество в Европа и неговите цели, пак становище, към него значи се прилага ротационната система и ще я приложим тук. Отмяна на решение 1364. Решенията също се възлагат на ротационен принцип. И беше посочено, че групата, чието ред е се отказва от това становище и затова взема реда си на края на опашката. Изменения на решение 1639, способност и иновации рамкова програма в тази област, определяне на правилата за финансовата помощ в транспортните и енергийни мрежи на Европейския съюз. Решението е НП да определи докладчик по това становище. По документите за сведение координаторите прецениха, че няма нужда да се взема отношение по доклада за 2010 година относно прилагането на общите правила за сигурността в гражданското въздухоплаване или по съобщението на Европа до съвета и парламента за изграждането на системи за безопасност. Също така беше преценено, че няма нужда да се предприема действия за съобщението до Европейския парламент по пакета за растеж на европейската инфраструктура, защото всичко това е в пакета на програмата Свързване на Европа, Connecting Europe. Що се отнася до съобщението получено от комисията по изпълнението на законодателството Единно небе, беше взето решение за доклад по собствена инициатива и координаторите на следващото си заседание – ще е, преценят е, кой проявява интерес към темата. По принцип е, беше взето решение докладът да е по собствена инициатива. Други становища, целите на Киото, без предприемане на действия, съобщение относно инициативата за европейски проектни облигации. Това се отнася до точка 5 от дневния ни ред. Там също имаме становище и беше преценено, че най-добре е те да се обединят в едно съобщение по рамката за следващото поколение новаторски финансови инструменти – пак препоръката е да не се предприема действия, да не се излиза със становище. Остават ми само още четири. Съобщение, стратегия за разширяването, без становище. Съобщение по а, становището за кандидатурата на Сърбия за членство, без становище съобщение до парламента за по-силна реакция на Европа към наркотиците, без становище и съобщение до съвета и парламента за закрила на животните по време на превоз. Координаторите прецениха да и изчакаме какво ще направи парламентарната комисия по земеделието и ако те направят доклад, тогава ние като транспортна комисия пък трябва да дадем своето становище. И накрая, програмата Свързване на Европа беше прието за сведение предложението на комисията по трансевропейската транспортна мрежа. По-нататък въпросите на комитологията, господин Алкадрауи е, докладва по най-новите документи и отбеляза експертната среща на по безопасните паркоместа за тежкотоварни автомобили. Това ще бъде придвижено по-нататък през декември. По точка разни Дните на трансевропейската транспортна мрежа в Антверпен бяха обсъдени, както и междуинституционалната среща, на която координаторите са поканени. Всеки има по 3 минути време за изказване. Договорихме се да имаме общо послание, така че да бъде целенасочено нашето представяне следващата седмица в Антверпен на дните на трансевропейската транспортна мрежа. Също така Малкъм Харбър беше а, е, избран а, е, като председател на комисия за а, е, представител на дните на европейския бизнес. Ние одобряваме този въпрос и две наши теми са отразени в списъка от 20 точки. Първо, трансграничната регистрация на МПС и второ, правата на пътниците. По-нататък координаторите обсъдиха предложенията на господин Ван Дален и други по устния въпрос за пиратството, пиратството, морското пиратство имам предвид. И беше взето решение да се внесе устен въпрос с разисквания – Поискахме секретарията да работи с господин Ван Дален, за да не надвиши максималния брой знаци и редове за а, формулировката на устния въпрос, като имаме предвид решението на парламента от 2009 година. Покана от Американската търговска камера за посещение в Кьолн то е отправено до координаторите. Търсим сега подходяща дата, която да устройва всички. Но по принцип се съгласихме с това предложение. Ще бъдат уточнени датите според графика на координаторите. Също така за сведение координаторите обсъдиха и инициативите на полското председателство по транспортните аспекти на европейската космическа политика. Що се отнася до тази тема, на 19 до 21 декември беше предвидено да се проведе срещата, но координаторите предложиха да се съкрати с един ден и да се проведе на 19 и 20 само. Това е заседанието на координаторите. Не знае имате ли някакви въпроси. Ако не, считам за приети решенията на координаторите. Благодаря ви. Следващата точка по дневния ред е статистически справки при автомобилен превоз на товари. Това е моя доклад. И мисля, че никой не си представя следващите 4 часа да го разгледаме, но така или иначе трябва да разкажа какви ще са а, резултатите от преговорите с а, съвета. Стигнахме до а, компромисен текст с съвета и комисията. Вие ще намерите текста във вашите папки но набързо ще го гледам. По основните аспекти на споразуменията са един а, делегат а, по, за всеки закон. Това беше целта на предложението да се включи комитоложката процедура по делегиране на правомощия. Бе намерен компромис по обхвата и правомощията делегирани на комисията, да се гарантират правомощията на законодателя от една страна, а от друга страна да се гарантира необходимата гъвкавост. Това е в съответствие с целите, които се преследват от нашата комисия, когато правим изменения по делегирани правомощия. Второто емисии, ограничаване на емисиите и бе постигнато споразумение, в съответствие с което комисията ще трябва да, даде обратна връзка на законодателя по, по изпълнението на законодателство по тахографите до края на декември. Ще оцени констатациите по свързаните проекти, най-вече въздушни емисии от а, а, автомобилния превоз и ако трябва да се направят някои изменения на а, а, списъка. Трето, изменения по публикуването на резултати. Това бе прието от съвета. Ние приехме искането на Малта за дерогация. Дерогацията е ограничена и е оправдана от географски съображения и някои специфични черти на Малта. След като броят на регистрираните превозни средства се регистрира, почва да се прилага а, това правило и за Малта. В дискусия с докладчиците в Сянка те подкрепят компромиса и тъй като целите на Транспортната комисия а, да бъдат отрезени измененията в окончателния текст. Моето предложение е да подкрепим това предложение на парламента. Аз предлагам времевата граница да остане. Искам да ви кажа, че компромисният текст ще бъде внесен като изменение от транспортната комисия в мини-сесиите в Брюксел през декември. Някой има ли някакви въпроси по отношение на това, госпожа Лектенбергер? Благодаря много за огромната работа по това досие, защото той е рядък пример на това как ние можем да постигнем нещо, защото обикновено съвета отхвърля всяка стъпка на парламента. Благодаря, както казах. Имаше дълги дискусии с докладчиците в Сянка и искам да кажа, че беше добро колективно усилие. Всички доволни ли са? Благодаря много. Ако е така, минаваме на следващата точка, а именно гласуването. Ще помоля да вземете, да приготвите картите си за гласуване. И ако сте готови, ще направя тест първо, да видим дали работят е, машините. Откривам гласуването. Моля, гласувайте. С всички гласуваха ли? Да изчакаме госпожа Майснер, казва председателя. Всички гласуваха ли? Край на гласуването? Нямаме един в повече за НП, нали? Така? Трябва да благодарим на усилията положени господин Граснер. Благодаря много. И така. Доклада на Симпсън за меморандума за сътрудничество между Европейския съюз и ИКАО. Откривам гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. С единодушие. Следващо. Точка. Гласуване за пътна карта за постигане на единно европейско транспортно пространство към конкурентноспособна транспортна система. Доклада на Матю Грош. Нека само ви кажа, че има повдигнаха въпроса за грешки в превода и ние разбира се ще направим проверка на тези изменения. Ще се върнем към оригиналната версия, езикова версия, защото това е нормалната процедура. Но аз исках просто да уверя всички, че бяха повдигнати такива въпроси и ще бъдат решени. Колеги, проявете и малко търпение. Ако някои от компромисите паднат, трябва да помислим бързо как да продължим нататък. Започвам с компромис 1. Всички за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40. Гласуваме за 40. Повтаря председателя. Всички за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. Всички за, против, въздържали се, приема се. 49. Господин Дебакър. Всички за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44, който е за, против, въздържали се. Да направим проверка на изменение 44. Откривам гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. За против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 Компромис 5. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. 62. Господин Канчен. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 63. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим. Да проверим 63. Откривам гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващото е 66. За, против, въздържали се, отхвърля се. 65 се оттегля. Компромис 6. За, против, приема се. Следващото е 71 на Вандален. За, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет четири за, против, въздържали се, отвърли се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 78 пада, казва оратора. Добре. По 78 пада само зачеркнатия текст и трябва да гласуваме останалото. Всички, които са за, против, въздържали се, отвърля се. Същото е и за 80. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. Следители, пита оратора, за, против, въздържали се, приема се. Едно, едно, пет е следващият. Искам да запитам докладчика, господин Гръш. Това е изменение, което се състои от една точка ексклюзивно за логистиката ли? И става дума за поддръжка на форума по логистика. Искам да попитам дали господин Гръш е съгласен с това, тъй като не се предвижда в неговото изменение. Изглежда сякаш, че той не е съгласен, а пък към мен ми се стори вчера, че разбрах, че е склонен да го разшири това предложение дали може да се произнесе и да включи молба към комисията да поддържа този форум за дебат. Това беше много добра идея. Благодаря. Добре, не ми се навлиза а, в разисквания точно тук, но това е 115 на госпожа Яла Сандер за, против, въздържали се. Нека да го проверим по електронен път. 115. Господин Грош, заповядайте. Да, бих е, отговорил, че би следвало да поддържаме гласуването така както сме го замислили. Това тук, а когато дойде време за пленарно, да се споразумеем в духа, който предложи госпожа Яла Сентър. Тя е автор на изменението. Okay, Добре, нека да гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, така или иначе. Но трябва да се договорите преди пленарното. Следва изменение 117. Разделно гласуване. Две части. Първа част до енергийни доставки. За, против, въздържали се, приема се. Втора част, останалата за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? Ще проверим. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Гласуваха ли всички? Прекратявам гласуването. Отхвърля се. Компромис 10. No, 119, no, because I... Не, 119 е, не, защото аз обявих какъв е резултатът от гласуването. Край. Компромис 10. Иначе ще се връщаме напред-назад във всички посоки. Разделно гласуване до проекти с европейска добавена стойност. За, против, въздържали се, приема се. Втора част, останалата за, против, въздържали се, приема се. Мисля, че стигнахме до компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 131 на господин Ертук. За, против, въздържали се, приема се. 133 на госпожа Тикао за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис, но бързам. 139 първо на господин Братбърн. За, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 142 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143 за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, ще проверим 144. Моля, гласувайте. Всички заедно трябва да го направим. Прекратявам гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 150. За против, въздържали се. Хайде да проверим това объркване. Моля, гласувайте по изменение 150. Мисля, че се отхвърля, но като че ли настъпи объркване и то точно в моите редици. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се. Хайде да проверим 156, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.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 176. Нали така се договорихме? 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 186 за,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 Компромис 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 249. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против въздържали се. Хайде да проверим 23. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, приема се. 260 за, против, въздържали се, приема се. 261. 260 ли искате да проверим? Добре. Моля, гласувайте. Everybody voted. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 261 за против, въздържали се. Да проверим 261. Гласувайте, моля. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Компромис 24 в 3 или 4 части. Започваме с звездичка 4. Който е за, против, въздържали се, приема се. две, за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. И това, което остава, за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 264. Господин Брадбърн. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 269. Първата част на това изменение до думите Safety Objective се оттегля, за това гласуваме само за останалата част на оригиналното изменение 269. Който е за? Моля да гласува. Против. Въздържали се. Приема се. 271 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 273 и 274 падат. 284 е следващото за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 288 за, против. Ще го проверим. 288. Откривам гласуването. Всички са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. 289 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 25. Който е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега отиваме на изменение 300. Разделно гласуване. Първата част до Transport and Logistic Operations. Първа част за първа част на изменение 300, който е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, който е за, против, въздържали се. Да проверим втората част на изменение 300. Откривам гласуването. Всички са гласували. Край на гласуването. И втората част се приеме. 303 на госпожа Белбао Барандика. За, против, въздържали се. Отхвърля се 306 госпожа Уилс. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 26А. Който е за? Против, въздържали се. Приема се. Сега отиваме на компромис 26Б. Който е за? Да проверим. Гласуваме за 26Б. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отвърля се. Сега къде отиваме? Пита председател. 346. Изменение 346. Аз бих посъветвам, а ако не се приеме 26б, тогава 346, 347, 348 и 349, където се заличава тази звездичка, така че връщаме се на 346. За заличаването, т.е. изменението, което ще а, залечиме най-крайното. Значи ние трябва първо да гласуваме измененията с заличаване. И така, нека да намерим, да намеря 346 на списъка, казва председателя. И така, 3, 4, 6. Ясно ли стана? Който е за? Против? Въздържали се? Ще го проверим. Мисля, че е прието, но е много важно. За това гласуваме отново 3-4-6. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на 309. господин Огияс по параграф 16, звездичка 1. 309. Ясно ли? Е? Господин Огияс. Който е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следващото е 315. Който е за? Против? въздържали се, приема се. 320. Господин Арчуг, за, против, въздържали се, приема се. 322. Билбао, за, против, въздържали се, отхвърля се. Един въпрос към вас. Изменение 321 Хигинс. Гласувахме за него. Не, защото 26 бе, бе отхвърлене. Отидахме на 309, което заличава всичко. Така че, щом като 309 е прието, всичко заминава. Ясно ли е? Добре, благодаря за а, пояснението. Не беше лесно да се разбере. И така 322 бе отхвърлено. Сега отиваме на 329. Устно изменение. Текста се предлага в дясната колона като отделна параграф с звездичка. Ясни ли са целите на това? Гласуваме на това, за това изменение. Всички, които са за, против, въздържали се, отхвърля се. 342. Отново устно изменение, което позволява принципа на екобонуси за е, кораби, моторни кораби по море. Господин Гансиан, който е за, който е против, който е се въздържал се, сваля се. 342 отново. Откриваме гласуването. С край на гласуването отхвърля се. 345 следващото, които са за, които са против, въздържали се, отхвърля се. 346 направихме вече. тъй като е свързан с компромис 27. А сега отиваме на компромис 27, който е за, който е против, въздържали се, приема се. 373, който е за, против, въздържали се, приема се на господин Лихтенбергер. 381 пада поради компромис 15. Компромис 28 е следващия за. Устно изменение, поискано от зелените към по точка 4. Всички стигнаха ли до него? Имате ли някакви възражения? Не. Който е за? Устно изменение компромис 28. Ще започна отново. Компромис 28 с устно изменение, който е за, против, въздържали се, приема се.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 Това е параграф 18, е, първа подточка с тире. Това е изменение 386. Аз знам, че е сложно. На госпожа Билбао. За, против, въздържали се, отхвърля се. 389. и идентично с 402 за, против, въздържали се, отхвърля се. 400 за, против, въздържали се, отхвърля се. 401 за, против, въздържали се, отхвърля се. 403 за, 403 за, против, въздържали се, приема се. 407 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. На госпожа Тикал 412 за, против, въздържали се. Нека да проверим 412. Мисля, че беше наясно гласуването. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 413. За. Против. Въздържали се. Приема се. Препратка в текста. Изменение 1. За. Против въздържали се, приема се. Две, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6, разделно гласуване, две части. Първата част е текста до в тази област, within this field, и втората част останалото. И така първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение седмо. Това е точка от преамбюла Б на господин Тремоза. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31. За, против, въздържали се, приема се. 12 сега за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за,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 означава, че 29 е оттеглено, 30 пада. Предложенията на Комисията по околната среда, слава Богу, повечето падат. Много ви моля, никой да не ме издаде пред парламентарната комисия по околната среда, че съм го казал. И без това са ме нарочили вече. Първо, MV3 трябва да се гласува като нов параграф 2а. МВ3 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Слизаме надолу чак при Седем. За, против, въздържали се, отхвърля се. МВ8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следва, според мен, 26. Параграф 26. 22 пада заради 160. Параграф 26. Да се гласува като нов параграф 4а. За, против, въздържали се, приема се. 28. МВ 28. За, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 29. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ИТРЕ. Итре 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 3. За, против, въздържали се, приема се. Итре 10 следва. За, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 20 за, против, въздържали се, приема се. Комисията по регионалното развитие, режи 1, за против, въздържали се, отхвърля се, регионално 7. Не, извинявам се, 4. 4 трябва да гласуваме. За, против, приема се. Е, сега стигнахме вече до 7. на регионалното развитие 6 трябва да гласуваме, защото предишното не беше прието. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Предложение 6 на Комисията по регионалното развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването. 34 за, 5 против, 2 въздържали се. Честито на господин Грош. Right, next. Следваща точка. Резервационните данни на пътниците. Ева Лихтенбергер. Две изменения са оттеглени. 65 и 163 повтаря председателя, 65 и 163 вече ги няма. И да започнем изменение 7, съответстваща част с 8 и 2, които ще гласуваме амблок. Който е за, който е против, въздържали се, отхвърля се. Следващият блок включва терористични престъпления и сериозни транснационални престъпления. Който е за, който е против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли край на гласуването? Ето, Приема се. Следващото е. Отиваме на изменение седмо. И 61, те са идентични. За, против, въздържали се. Да проверим изменение 7 и 61. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. 62 на господин Брадбърн. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. Но да проверим. Откривам гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването? Да, приема се. Следващо. Следващо 63 и 64. С устното изменение. Доволни ли сте от него? Който е за? Против? Въздържали се? Да проверим. 63-64 с устното изменение. Гласувайте, моля. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се също. 67, 68 и 69, които са идентични. Който е за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 71 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2F. Yeah. method. All... Който е за, против, въздържали се, приема се. Значи бутаме, а не теглим, казва председателя. Компромис 79. Госпожа Диверак. За, против, въздържали се. Приема се. Принципа на пропорционалност. 15. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис по член 2, алинея 1 сериозни транснационални престъпления. За, против, въздържали се, приема се. 87 госпожа Тикао. За, против, въздържали се, приема се. 88 и 89 за, против, въздържали се, приема се. 9. Докладчик. За, против, въздържали се. Да проверим изменение девето. Мисля, че се отхвърли, но моля гласувайте. Всички гласуваха ли? ЕМП, не искаме един повече, Матио. Добре. Всички гласуваха ли? Край на гласуването, обявява председателя. Отвърля се. 90 и 91. За, против, въздържали се. Приема се. 92. За, против, въздържали се, отхвърля се. 93 и 94. За, против, въздържали се, приема се. 96 и 97 за, против, въздържали се, също се приема. Да проверим 96 и 97. Моля, гласувайте. Либералите, социалистите и зелените заедно. Моля, гласувайте за, против. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Опасност в закъснение за железниците и въздушния транспорт. Който е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но отново ще го проверим. Моля, гласувайте за компромис 4. Опасности от закъснение. Всички гласуваха ли край на гласуването? Приема се. Сто и сто и едно. За. Против. Въздържали се. Ще ги проверя. Мисля, че се отхвърлят. Но проверяваме отново 100 и 101, но моля гласувайте. 98 пада поради компромис 4. НП пак един в повече. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Имаме отделен, отделно гласуване за линия 3 от компромиса. Компромис 6. Първо, параграф 3, който е за, против, въздържали се, приема се. Останалата част за, против, въздържали се, приема се. И сега отиваме на 114 и 117. Който е за, против, да проверим 114 и 117 от моля, гласувайте. Всички гласуваха ли край на гласуването? Отхвърля се. Сега отиваме на 115. За. Против. Въздържали се. Приема се. 116. Лингвистично. Няма да гласуваме. Отиваме на изменение 117. 11 на докладчика. 11 докладчик, който е за, против, въздържали се, приема се. 138, господин Пъркър, за, против, въздържали се, приема се. 12 пак на докладчик, за, против, въздържали се, приема се. 143, 144 идентични. Който е за, против, въздържали се. Да проверим 143, 144. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Отиваме на изменение 13 и 14 блок заедно. Който е за, който е против, въздържали се, приема се. Отиваме на 150. Господин Масинкевич. 150. Който е за, който е против, въздържали се, отхвърля се. 151. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 на докладчик. За, против, въздържали се, приема се. на госпожа Тикал, но без третата част, тъй като третата Час просто пада. 153, гласуваме за 153, без третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 153 на госпожа Тикао, без третата част. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 152. Последната част на 152 и 154 са идентични. Трябва да гласуваме само на последната им част. Думите at далейте стадиент като допълнение към изменение 15. Който е за? против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. Виждам как вече почвате да се уморявате. 155, без последната част, тъй като тя пада. За, против, въздържали се, приема се. 157. Без последната част. Тя пада, тъй като бе прието 155. Значи сега сме на 158 на господин Марсинкевич. За, против, въздържали се, отхвърля се. 160. За, против, въздържали се, приема се. 16 на докладчика, който е за, който е против, въздържали се, приема се. 162 и 164 са идентични. Който е за, против, въздържали се, приема се. Сега член 11, 166, 167, който е за, против, въздържали се, приема се. 168 и 169 сега. За, против, въздържали се, приема се. 170. Разделно гласуване, първа част до думите PNR data, PNR data, т.е. първата част на изменението, който е за, против, въздържали се. Нека го проверим. Първата част на 170, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. А втората част се предстои да гласуваме за нея. Който е за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на изменение 171. Шмидт. Първата част пада. Който е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 173, 174, 176 идентични. Разделно гласуване. Първа част да се, глас... Е, да се заличи част от текста до член 6 или не е първа. Ясно ли е какво гласуваме? Гласуваме за заличаването. За, против, въздържали се. Хайде, моля ви да проверим. Първа част от 173 и останалите. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втора част на 173 да се заличи текста две години след датата и така нататък до събирането на данни по член 6 за, против въздържали се, не знам. <laughs> Не знам какво прави е НП. Моля, гласувайте. Май ще бъде прието. Край на гласуването. Да, приема се. Трета част. Заличаване на текста. Държавите, членки полагат усилия и така нататък. За, против, въздържали се, приема се. Следващото пада. Приехме ли втората част? Нека да проверим. Приели сме втората част. Значи пада 175 и отиваме на 177. Исках да съм сигурен дали 175 пада. Да, пада. 177 и 178 за. Против въздържали се, приема се. 18 на докладчика за, против, въздържали се. Нека да проверим 18-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се, защото са наравно гласовете. 180 и 181 за, против, въздържали се, Отхвърля се категорично. 182 183 за. Против. Въздържали се. Да проверим. 182 183. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването. Отхвърля се. 184, 185 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 186, 187 за против, въздържали се, отхвърля се. 188-189 за, против, въздържали се, отхвърля се. Останали 190-191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192-193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194-195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 не пада на господин Брадбърн. За, против, въздържали се, отхвърля се. 197 и 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 и 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 и 202 за, против. Нека да проверим 201, 202. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по а, точка 12 от анекса. Запазил се за. Против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се. 206 и 207 за. Против, въздържали се. Нека да проверим 206 и 207. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването. Отхвърля се. 208 и 209 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 210-211 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 212-213 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 214-215 за против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? Щом като желаете, 214-215 електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 216-217. За. Против. Въздържали се. Да го проверим. 216 и 217. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 218-219 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. 218-219. Подозирам, че ще е същия резултатът. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Същия равен резултат, затова се отхвърля. Изменение 19 за против, въздържали се, проверяваме. Изменение 19. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването. Категорично се приема. 36 на 5. Моля ви, проявете разбиране и търпение. Не е лесно. Господин Шмидт на 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Едно. За. Против, въздържали се, проверяваме изменение едно. Според мен се приема, но нека да проверим. Изменение едно на докладчика. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се компромис R11. За, против, въздържали се, приема се. 27 и 28 за, против, въздържали се. Нека да проверим 28 и 29. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването. Отхвърля се. Следва 29 на господин Рике. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31 и 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против.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 въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се. Нека моля ви да проверим 45 на господин Шмидт. Моля гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. Аз предлагам да преминем към 5, 48, 49 и 50 идентични. 5, 48, 49 50 за, против, въздържали се, приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55-57 са идентични за, против, въздържали се, Нека да проверим. 55 и 57. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по текста с измененията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратявам гласуването. 25 за, 15 против, 1 въздържал се. Становището се приема. Поздравявам госпожа Лихтенбергер. Много трудна е темата. становището на госпожа Уилс по данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията. Започваме с изменение 11, внесено от господин Кох. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 27 на госпожа Тикао. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Направена е грешка. Добре. Отбелязваме си, че господин Крамер иска да гласува против. Следващото 28 но господин Рике за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Който е за, против, въздържали се, приема се. 30. Пада. 29 пада. 31 пада. Изменение 7, пето извинете на докладчика. За, против, въздържали се, отхвърля се. Госпожа Уилс. Що се отнася до изменение 5, 6, 7 и тях ги оттеглям. Предлагам да се оттегли изменение 4 и 10. Благодаря. Отпадат изменения 6, 7 и 8. И също се оттегля заличаването на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 а 12, извинете. За, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против. Да проверим. 14 на госпожа Дюрант. Всички гласуваха ли? Край на гласуването.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 Коригира се урат, председателя. Втората част пада за първата част. Който е за, против, въздържали се, приема се. 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24. С техническата корекция. За 24. Който е за, против, въздържали се, приема се. 25. Пада. Изменение 4 с заличаването. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателно гласуване. Откривам гласуването. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Становището се приема 41 срещу 31, 9 въздържали се. Поздравление на госпожа Уелс. Добре. И добре, колеги, с това приключваме сесията за гласуване. We have a little bit. Mrs. Малко е рано, но готова ли сте с вашият доклад, госпожа Сависар? Моето предложение, е, колеги, моето предложение, е да, изслушаме доклада на госпожа Сависар, с което ще стигнем до проучването на економическите а, аспекти на устойчивата модел, мобилност, а то е, трябва да изчака до 12 без 15. С ваше съгласие, нека да помолим госпожа Сависар да започне. Да видим и какво сте който отговаря тук за логистиката, къде е чая, кафето. Би било добре, казва председателя. Моля сега, който напуска, да напусне по-бързо и да се въдвори тишина и ред. И добре. Следващата точка на дневния ред е сарното съдържание в кораб, корабните горива. Имате думата, госпожа Сависар. Арвамусе проект, Благодаря ви, господин председателю. Проекто становището, отправено до Парламентарната комисия по околната среда, е, е свързано с съдържанието на сяра в корабните горива. Той има голямо значение за корабната политика. Искам да ви припомня какви са резултатите от нашата работа и от работата на парламентарната комисия по околната среда. Беше постигнато споразумение в Международната морска организация от 2008 година. То ще влезе в сила. Съгласно него, зоните за контрол на емисиите серни оксиди ще бъдат следните – три зони за а, Европа, в които ще има намаляване на а, съдържанието а, в трите европейски а, зони с 0,1%. 99-та година беше 2% и половина, сега се предвижда намаление с 0,1%. извън европейските зони, трябва да се намали а, до 3% и а, половина. До 2020 година се а, предвижда по-нататъчно намаляване. В Европейския съюз установена норма няма. Съществува възможност да се отложи намаляването е, на емисиите до 2020 година, защото Международната морска организация ще направи преглед. За това от 2015 е, година може да се наложи е, да се променят лимитите за зоните извън Европа. И ако се приеме директива, ще бъдат различни нормите за европейските и извън европейските зони. Ако емисиите серни оксиди от корабите не се намалят, тогава емисиите от морския транспорт ще бъдат по-големи, отколкото от автомобилния. с 72% ще се увеличи. Второ, намаляването на емисиите ще допринесе за повишаване на качеството на атмосферния въздух. Емисиите серни оксиди – водят до голям брой случаи на преждевременна смърт в Европа, ще са необходими пределни норми, за да се намалят емисиите. И сега конкретно по моето проекто становище. Аз успях да се срещна с всички заинтересовани страни, да чуя техните становища. Не можахме да стигнем до единно становище и затова се опитах в позицията си да балансирам становището. Можем да следваме примера на Съединените щати и Канада, които са създали зона за контрол на 2000 морски мили от брега им. И този въпрос е посочен е, в проекто становището ми. Бяха изразени съмнения дали 2015 година ще се предлагат на пазара достатъчно корабни горива с ниско съдържание на а, сяра и дали ще има достатъчни количества втечнен природен газ. Така или иначе, решението трябва да бъде взето. След решението на ММО от 2008 година не последваха никакви промени. Участниците в сектора се опитват да протакат и да отлагат до последния момент. Вярно е, че имаме още 3 години за подготовка – но комисията излезе с многобройни предложения за ограничаване на въздействието на новите мерки. Аз лично смятам, че от 2018 година нататък не бива да се санкционират унези дружества, които са положили усилия да се съобразят с изискванията, но не са успели поради а, това, че е, няма достатъчни количества корабни горива, втечнен газ е, или пък е, методите за използване на скрубери за сероочистка не са толкова разпространени. Тук имаме проблема с кокошката и яйцето. Не се строят терминали за втечнен газ, защото се а, е, страхуват а, е, потребителите, че няма да има достатъчно количество от доставчиците. Доставчиците пък се боят, че няма да има достатъчно потребление. Разбира се, а, е, стои въпроса как а, ще се финансират новите мерки. Според мен държавите членки и Европейската комисия трябва да си сътрудничат, защото новите мерки е, са е, с изключително положителни последици за околната среда, за човешкото здраве и във всички случаи тези ползи ще надхвърлят а, е, разходите, необходими за съоръжаване на корабите с новото оборудване за сероочистка. Според мен имаме економическа целесообразност на мерките – с оглед на опазването на околната среда и осигуряването на равнопоставено за а, корабните компании, аз предлагам да се определи пределна норма а, 2% за зоните за контрол извън европейските. Също така трябва да се избягва изместването на вида транспорт от морски обратно към а, автомобилен, защото това ще а, попречи на нашите цели за опазване на околната среда. Автомобилният транспорт а, замърсява по-силно от морски и затова не бива да се връщаме към него. Благодаря, очаквам коментарите на колегите. Господин Кун сега от името на НП. Благодаря, господин председател. Благодарности на докладчицата. Благодаря и преди всичко за това, че се занимава с такъв един противоречив въпрос. Мненията са различни, особено в различните географски райони. В северната част, в северното крайбрежие на Европа, през 2015 година вече ще сме в една такава контролна зона сека, която ще обхваща западния Атлантик, крайбрежието на Великобритания, Северно море и Ла-Манша. И според предписанията, за които спомена госпожа докладчицата, предвиждат разписания, предписанията да се използва само 0,5% съдържание на сяра в горивото. Разбира се, трябва да бъдат оптимизирани тези стойности, но това струва пари. Какво означава това? Това означава, че от следващата година на седне себестойността ще се повиши с 5, 50% и така в прогресия до 60%. Виждате, че ситуацията се усложнява. Например, ако някой кораб трябва да измине 2000 морски мили, това ще означава непоносима, непоносимо финансово бреме за корабоплавателните фирми и ще се отрази в крайна сметка на конкурентоспособността на бранша в Европа. Положението в различните части на Европа е различно, разбира се, но това, което ви съобщавам като предвиждане, ще се случи ако осъществим това 0,5% ограничение. Разпределението на разходите разбира се, ще се отрази и на намаляването на смъртните случаи по, този, по тази причина в Европа, особено в северната част на континента. И за това именно докладчицата препоръчва да следваме примера на Средните щати и Канада, които са установили такава защитена зона на 200 морски мили от бреговете си. Ако последваме техният пример, това означава да започнем преговорни процеси с всички държави членки и разбира се да не губим от поглед конкурентоспособността и нейното повишаване, не само запазването и в, на бранша, на економиката и като цяло. Искаме да избегнем и изменението на вида транспорт, да не бъдем толкова взискателни, че хората от бранша да започнат да предпочитат транспорта, сухопътния транспорт, а не морския транспорт. По въпроса за интегрираната морска политика поставихме въпроси, не получихме отговори и изискваме да получим такива, особено предвиждания за това какво ще се случи в случай на изместване на вида транспорт. Аз нямам нищо против втечнения газ, винаги когато на пристанищата могат да се гарантират съответните мерки за сигурност. Смятам, че е разумно да изчакаме преди да започнем внедряването на широко основание. Благодаря. Искам, имам дълъг списък от желаящи да вземат думата оратори от северна част на Европа. Господин Земта. Много съм благодарен за вашата работа и трябва да призная, че директивата, по която работим – е, от една страна е крайно е, необходим правен акт, от друга страна е от жизнено значение да анализираме тези решения, като вземем предвид е, целият набор от последици. Да, въпросите за опазване на околната среда са важни, но трябва да си даваме сметка и за факта, че това ще е, засегне собствениците на е, кораби, а и други последици. Така че аз анализирах внимателно тези, този материал и трябва да кажа, че тези а, осложнения, различия и разнобой са дискутирани по един много балансиран начин от докладчицата. Аз а, подкрепя много от нейните предложения. Искам да кажа от своя страна, че тази директива не се отнася само за Северно море и е, е, е, Ламанша, но и за Балтийско море. Балтийско море, което е вътрешно море на държави членки на Европейския съюз. И аз бих казал, че предложението тези допустими стойности да бъдат постигната през 2015 2015 година е разумно и приемливо за мен предложение. Също така одобрявам това отлагане с 5 години на въвеждането на нова втора норма, втори стандарт за пътнически кораби, които се движат извън а, областта под контрол а, и годината е 2015. Аз подкрепям тези становища. Искам да подкрепя този документ, но трябва да се вслушаме и в гласа на, на сектора и защото трябва да помним, че ако въведем прекалено а, рестриктивни решения, ние по подкопаваме ролята на морския транспорт, което може в резултат да доведе до изместване на вида транспорт. Но в най-общи линии аз го подкрепям, господин Вандал. Благодаря, господин председател. Наистина критиките са многобройни по отношение на Международната морска организация. Не сме наясно точно откъде произхождат тези критики и се опитваме да се защитаваме, но малко слепешката. Тези, които взеха въпросното решение в ММО, биха могли да поискат отлагане от 6 месеца, сега вече е късно, колкото и да съжаляват за това. Въпросът е какво можем да направим, за да не предлагаме веднага това решени. Аз лично смятам, че морският транспорт е по-чист, въпреки че нещата не са съвсем лишени от проблематика. Съществуват проблеми, които се обсъждат от Международната морска организация, която за съжаление обаче само се занимава с морските дела, не вижда тяхната проекция в по-широк план. Морският е, транспорт е и предмета на нашия доклад. И искам в този смисъл да ви подчертая, че университета в Льовен стигна в резултат на проучване до извод, че съществува риск, който риск би могъл да се увеличава пропорционално на увеличаването на шосейния транспорт на свой ред, в случай, че той се избере като альтернатива. альтернатива. Не знам дали докладчицата вече е в контакт с университета в Льовен, ако не е, препоръчвам го. То е интересно начинание. Разбира се, всички знаем, че пътят към ада е павиран с е, добри намерения, както се казва, така че тези проучвания за въздействие ни дават идеи, дават ни впечатления за това какво би се случило, без обаче да са изчерпателни и изключително точни. За това предлагам да възложим изготвянето на конкретно проучване, което да каже конкретно какви ще бъдат резултатите от промяна в видеотранспорт, транспорт, от изместване на видеотранспорт. транспорт. Разбира се, и въпросът с горивото се поставя. 0,5% ограничение, да, хубаво, но смятам, че е прекалено това е второто ми впечатление и на трето място предлагам да се позаинтересуваме по-задълбочено от альтернативните техники. Докладчицата вече ги спомена. Альтернативни техники и технологии за кораби, за плавателни съдове. Има такива техники. Те все повече и повече се появяват на пазара като продукт. Има установки за почистване за отмиване и това тази, тази дейност би могла да бъде субсидирана. Бихме могли да предложим данъчни облегчения и други стимули на корабопритежателите, които са склонни да практикуват такава, такава пречистваща дейност, като да пречиства горивата от сярно съдържание. Ето това е от мен по, тех, по техническите въпроси, а по географските въпроси за Балтийско море, за Ламанша, за Западния Атлантик, аз съм за унифициране на критериите, които се прилагат във всички европейски е, географски региони, да се изравни Балтийско море и заобщо северната част както това се прави в Средиземноморието. Предлагаме и ние да се присъединим към политиката на 200-те морски мили. Това разбира се е малко по-трудно в Средиземноморието особено. Затова предлагам да не да не изработваме правила, които след това не могат да бъдат, да, не могат да бъдат отменени. Благодаря. Господин Тейлор, за зелените. Много ви благодаря, господин председателю. Да, много интересни разисквания. Проектът е много добър според мен и аз поздравявам авторката. Слушайки до разискванията до сега, мисля, че се занимаваме с качеството на атмосферния въздух, е, говорим е, за е, многобройните смъртни случаи в резултат на емисии серни оксиди. Аз предлагам да не определяме по този начин стоиността на човешкия живот. Аз лично не бих могъл а, да го обясня а, с числа. Според мен ние трябва да обърнем внимание на нещо друго. В законодателството и не виждаме никакви аргументи за отлагане на неговото приемане, както и отлагане на е, изпълнение на решението. Ние сме съгласни с включването а, е, на а, е, фериботите в зоните за контрол, така както се предвижда съгласно Конвенцията за морското задър... замърсяване Марпол и а, приемането на делегирани актове до 2025 година. Много основателни са аргументите за очистване на а, въздуха и за това смятаме, че трябва да се разшири обсега на териториалните води, в които да се прилагат нормите. Затова искаме комисията да направи по-нататъчен анализ на територи... териториалните води на Европейския съюз за да се монтират скрубери за сероочистка на борда на корабите, може и да се окаже целесообразно да се отпуска държавни помощи. Искам да призова още веднъж за разработване на стандарти за качеството на корабното а, гориво и разширяване на зоните за контрол на емисиите серни оксиди за всички морета, а, с които граничат а, държавите членки или най-малкото на определено разстояние от сушата. Има и някои нови моменти, които излизат извън обхвата на днешния доклад, на днешното становище – според нас трябва да се обърне внимание и на резервуарите за отработено и замърсено гориво. Съгласно а, конвенцията за, мо... за замърсяването на морето, Марпол има такива стандарти, но не и тук. За туристическите а, кораби а, за а, круизи по море може също да се а, разработят стандарти. Това е, което искам да кажа. Благодаря. Господин Количек. Благодаря, господин председателю. Аз не съм мореплавател. Но когато успеем да а, е, или поне имаме това усещане, че сме изчистили емисиите за е, автомобилния транспорт, защо да не направим това и за е, морския? И ако в редица големи градове въпросът за емисиите е решен с въвеждане на задължения и лимити за използване, използване на природен газ като гориво, защо да не го направим и в морския транспорт? Като изключим факта, че ще има и някои е, чудновати същества, които ще ни помогнат. Ето на, виждаме как в Канада успяха да въведат е, задължителната 200 мили а ние в преговорите в южната част на Средиземноморието продължаваме да водим преговори, да преговаряме и да сключваме споразумения за сътрудничество, без да можем да се съгласим с тези държави да приемат използването на горива с ниско съдържание на сяра из цялото Средиземноморие. Тогава да се откажем и да не говорим за интеграция, да не говорим за поставяне на стандарти. Благодаря, господин Итала. Благодаря, господин председателю. Първо, докладчицата е свършила чудесна работа. Зала е предвид много важни въпроси, но има още няколко, на които аз желая да се спра. Първо, в този момент това предложение е, е малко опасно за сектора, особено в е, северните страни, когато ние имаме нужда от повече ръста за подкрепа на националните економики. И също се страхувам, че няма да има и необходимата технология, нито пък тя ще може да въведе един процентният лимит. И искам също още нещо да подчертая, именно факта, че комисията издаде един наръчник за подкрепа на ситуации в страни, които са най-много засегнати от новите ограничения. Аз все още искам ясно да видя по-ясна формулировка за това как морската, как корабните фирми ще бъдат финансово подкрепени, за да въведат тези стандарти. И на последно място да помислим за възможността вече изтъкната в доклада АСИ за разширяване на ограничението за 0,1% лимит на сяра, за да гарантираме равнопоставеност при конкуренцията между отделните европейски държави. Благодаря. Господин Кобоцакос. Благодаря, господин. Благодаря, Имаме добра основа за дискусии и чудесни идеи с възможности за изменения. Няколко думи обаче във връзка с казаното от господин Итала. Не смятам, че трябва да се люшне махалото в обратната посока. Да възприемем погрешен политически подход, така или иначе да не решим никакъв проблем с околната среда, а в същото време да пострада конкуренцията и да се стигне до изместване на вида транспорт обратно към автомобилен. Според мен трябва да се постигне разумен баланс. През 2015 година смятам, че не е реалистично да се очаква постигане на целите. Трябва да не забравяме, че до изтичането на крайния срок голяма част от европейските пристанища няма да разполагат с необходимата инфраструктура за прием и складиране на подходящо гориво. Трябва да знаем, че ако това се случи, то ще означава, че корабите ще трябва да се лутат от пристанище на пристанище, за да търсят къде да заредят. И без това са трудни времената за тях, а при такова отклоняване и удължаване на маршрута, разходите за тях ще станат непосилни. Трябва да сме по-реалистични и по-производителни. Благодаря. Много накратко, господин председател, няколко въпроси, отнасящи се до това, че виждаме колко малко се е случило и е крайно време да направим нещо за тези емисии, това замързяване. Второ, да а, излезем с ясна позиция. А, това, което ще решим и това, което е заложено в изискванията на а, ММО. Да не приемаме нещата като даденост защото ние сме загрижени за здравето на хората в Централна Европа. Защо искаме да защитим здравето само на онези в Северна Европа? южноевропейците също са загрижени за този въпрос и ние трябва да ги подкрепим. възможно е, може би, да преосмислим е, едно решение, така че да няма връщане назад към друг вид транспорт. Аз съм съгласен с много от нещата. Ще бъде полезно да го видим доклада и публикуван. Що се отнася до техническите решения, има някои противоречия. Трябва да изслушаме експертите, които да дадат решения. До сега няма такива. Може би може да въведем един на преходна фаза в началото на цялото това упражнение. Мисля, че иначе трябва да се а, с, придържаме към правилата без изключение. Господин Флакенсто имаше едно такова изследване, оригинален а, а, съгласие да се изтеглим от проучването и затова бе е, се получи това закъснение. Но поне имаме проект на това изследване, което може да бъде разгледано от всички. Но причината да не бъде публикуване е, защото оригиналният е, договор е, оттегли се едната страна. Господин Крамер. Да, благодаря. Не съм съгласен обаче с последните три точки. Винаги в, парламент, в Европейския парламент сме се нагърбвали с всички световни злини и сме решавали да ги изцерим. Сега обаче работим точно в обратната посока, неизвестно защо. Тези горива нямат филтри, и в крайна сметка тези кораби се превръщат в нещо като доменни пещи за горене на гориво. Разбира се, че това се отразява най-много на северните корабоплавателни предприятия, на тяхната конкурентоспособност, но разбира се, не, не биват пощадени и южните морета. Северно море е не само транспортна дестинация, то е и туристическа дестинация. Какво послание бихме отпратили към тези туристи? Бихме им препоръчали да ходят на север, не на юг, защото на юг морето е отровно. Всички трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Хора, както и чистота на въздуха и на моретата, бил, билите южни или северни. Моля, значи, за прилагане повсеместно навсякъде на едни и същи норми. Ако продължаваме с тези мерки и не преминаваме към конкретни действия, после ще съжаляваме за това, че Холандия, например, бива потопена. Знаем, че Северно море за момента е по-чисто, но няма да остане за дълго време така, ако продължаваме в същия дух. Малките и средни предприятия. Морските транспортните морски предприятия не са нито малки, нито средни. Те са огромни и смятам, че биха могли да си позволят инвестиции. Радвам се, че най-накрая взехме смело решение и заявихме, че ще налагаме глоби на тези пристанища, които не спазват правилата и не гарантират възможност за зареждане с втечнен глас. газ. Ако го сравним с автомобилната промишленост и с шосения транспорт, ще видим, че това отговаря на използването на катализатори. И, те, и това се прилага и зачита, приема от всички. Същото ще се случи и с морския, с корабния транспорт. Просто не можем да стоим с кръстени ръце от страх да не ни разкритиковат. Благодаря. Сега ли искате да вземате думата, господин Вимер, от името на комисията? Не сте записани, но сега давам думата на госпожа Майснер. Ähm, Мислех си, че съм записана като оратор. Отдавна се занимаваме е, с темата и не бива да подценяваме решенията на Международната морска организация на общо европейско е, решение, е, на общо европейско равнище имаме решение и не бива да се отлага много. не се предвижда е, създаването на зони за контрол извън посочените три е, в становището. Когато е, трябва да се очисти корабоплаването, трябва да се държи сметка за финансовите разходи. Нека да не заклеймяваме с лека ръка а, за бездействие хората, които просто не могат да си позволят да а, направят необходимите промени. Отново виждаме голямата разлика между севера и юга. От а, други експерти зная, че те а, е, са а, е, точно на обратното мнение и че изместването на вида транспорт понякога може да е благоприятно. Аз не споря за технологиите. Технологиите вече са на лице, те са разработени. Има а, технологии с увлажняване а, за сероочистка, след което а, се изхвърлят очистените количества, а също така е възможно отработеното гориво да бъде продадено на нефтопреработватели, отново след е, изискваното очистване. Предстои семинар за обсъждане на възможностите за използване на втечнения газ. И накрая – Докладчикът е доста смела в предложението си да се включат и крайбрежните кораби, и пътническите а, кораби. И аз мислих, че тук ще се надигнат повече гласове на протест емисиите е, серни оксиди замърсяват е, въздуха, а те са най-близо до брега и те замърсяват най-много не само в Балтика и другаде. А сега вече давам думата на комисията. Благодаря. Комисията приветства проекто доклада и благодари на докладчика за и подкрепата за предложението. Аз искам да коментирам някои от повдигнатите въпроси ни да сложим емисиите от корабите в по-широк контекст. Ние сме далеч от постигане на нашите екологични цели, а, именно а, качеството на въздуха да не бъде подложено на значим риск за здравето и за околната среда. добрият, ние знаем, че въздуха в някои крайбрежни градове ще бъде много замърсен до 50% са прогнозите и това, което фактически дишат гражданите в Дания. 50% е от корабни емисии на, по сух, на сухопътия транспорт. Ние постигнахме големи напредък в елиминиране на въглеродния двуокис и а, по този начин подобряваме ефекта върху човешкото здраво, за да съкрата всичко това. Сега, а, обръщайки се към темата за а, намаляване на серните емисии, на серния двокис, а, това е много важно, защото много държави имат сериозни проблеми с постигане на стандартите, а това е най-ефтиният инструмент да се работи към целта и е справедливо да кажем, че след много години на лошо регулиране, сега е реда на корабният сектор да допринесе към тази политика и нейния напредък. Тези сека или контролните зони са в Северна защо са в Северна Европа? Защото там има най-сериозни екологични последици а, и се получава една киселинност на въздуха екосистемите са по-уязвими там и затова тези а, области са пионери. Те са в авангарда и комисията се фокусира върху здравното въздействие а, в тези контролни зони, тъй като крайбрежните държави го поискаха. Това бе едно а, единодушно решение в МО и получи подкрепата на всички крайбрежни държави, включително и Ламанша, край Ламанша. не се включва, да речем, Ирландия, защото не е поискала такава зона за контрол. Средиземноморието също. Комисията в своят преглед на политиката за контрол на качеството на въздуха ще оцени реалността, разходите, ползите на почистването на допълнителни морски зони, да, които да бъдат включени в СЕКА, като част от своята политика в областта на екологията. Ние започнахме едно проучване, което ще актуализира изискваните за емисии на кораби. А, какво става, ако постигнем едно снижаване а, какви си по-бавното, по-бавната скорост на придвижване на параходите и така нататък, за да видим какви са ползите в тези зони за контрол на емисията. Това обаче не е причината за отлагане, за закъсняване на планираното въвеждане на изискванията за съдържание на сяра – в северноевропейските сектори. Трябва да напомня разпоредбите за намаляване на корабните е, емисии, които имат огромен, има огромна полза, която се в устойностява в евро. Около 90% от ползите за здравето са наблюдавани в държави, които са поискали това. И за да ви дам по-точни цифри, да имате нещо, което по-добре, да можете по-добре да го разберете, тези разпоредби са профилактика за смъртта на 23 бабета годишно и на 16 000 възрастни. Това означава, че забавянето на въвеждането на сека ще имаме около 90 000 смърти и то преждевременни и около 100 бебета. И трябва наистина да убедим обществото, че не може да си позволи лукса на такава загуба на човешки живот. Сега комисията проведе проучвания и други заинтересовани лица също се включиха. И накрая поискахме Европейската агенция за безопасност да направи проучване, какъв е общият знаменател на всички тези проучвания и бе заключено, че въвеждането на новите сека зони а, ще доведе до увеличаване на цената на горивата, което ще има отрицателно влияние върху целият транспортен сектор. И заключението е, че а, корабният сектор ще бъде повлиян до известна степен, но ние не очакваме намаляване на а, товарите. Тоест, а, може, корабния сектор може да се намали неговият ръст е, или по-скоро дела му в общията е, търговия, а, така че а, е, дела на ръста ще може да спадне. Някои а, конкретни линии могат да бъдат засегнати негативно, но всичко това трябва да се включи в оценяване на стратегиите. Е, бе повдигнат въпроса за наличността на гориво. Комисията счита наличността на гориво не толкова значим въпрос, тъй като тези зони, полета, а, е, а, е, не, не, не страда толкова много от това. Говорим само за няколко процента и ние предвиждаме достатъчно гориво. От друга страна, а, може да има липса, и в сегашната директива има една клауза за дерогация в случай на неналичност. Тогава държавата може да уведоми комисията с съответното изискване за гориво или заявление за гориво. Т.е. направили сме, предвидели сме решение и много заинтересовани лица също искат да се въведе една клауза, клауза за неналичност на горива в директивата за ММО, така че това не е най-важният. Учи сега чистачите или тези сероочистващи агенти. А, има различни горива а, или скрабери, да, скрубери, Комисията смята, че за да се постигнат е, а, необходимото, комисията ще подкрепя по, държавите, които по-рано приемат изискванията на ММО. Това е една област, която също държавите имат право на държавни помощи. Не ги очаквайте непосредствено, директно от комисията, но държавна помощ за онези, които надвишават а, екологичния стандарт на Европейския съюз, например, въвеждайки на по-ранен етап стандартите или надвишавайки стандартите. Така че тук комисията се надява, че ако не повторим полуката от въвеждането на 0,1% за кораби, на, които са закотвени, ние тогава може да наистина да очакваме и, и комисията да насърчава по-ранното въвеждане от редица държави. Благодаря, господин Госпожа Сави Саж, искате ли да отговорите? Я, айта. Tahakski ainult väga lühidalt. Да, съвсем накратко. Искам да благодаря на всички, които се изказаха. Обсъдихме всички тези теми с заинтересованите страни. Днес не беше добавено нищо ново към темата но искам да наблегна, че основният доклад по директивата ще бъде изготвен от Парламентарната комисия по околната среда. А когато а, говорим за резервуарите за замърсено отработено гориво или пък а, за азотните оксиди, там вече а, Комисията по околната среда се работи. Поради тази причина аз не включих тези теми е, в моя доклад, а предпочетох да се насоча към въпроси с пряко отношение към транспорта. Така или иначе, атмосферният въздух трябва да се опазва в цяла Европа и аз подкрепям разширяването на зоните за контрол – във всички е, европейски морета или най-малкото с едно разширяване на е, ивицата около крайбрежието. За втечнения газ е, предпочетох един подход, който да търси по-меки възможности за отлагане. Така или иначе, формално не може повече да се отлага реш изпълнението на решението на Международната морска организация. Но ако операторите не изпълняват своите задължения поради липса на количество, то тогава не бива да бъдат санкционирани поне през първите години операторите. Това е по-мекия подход. А изместването на вида транспорт може да представлява опасност за а корабните рейсове на къси разстояния, но на дълги разстояния не може да се намери альтернатива по суша. Благодаря на всички. Ще се срещнем с докладчиците в Сянка още веднъж, за да бъде по-ясен и по-четлив текста. Благодаря. Процедурен въпрос. Всички ние в тази зала Искаме да имаме по-чист транспорт. Но аз като изключение а, приемам това, и, а, което казва авторката. Но цифрите, като гледаме към тях, как ще докажем, че 17 000 души са починали? Като и да говорим, че 100 бебета са починали преждевременно. Това е много страховито ако си се родил в град пристанище. Много от нас живеят в такива градове. Аз смятам, че а, такива цифри просто се хвърлят в пространството и не е уместно, не е уместно да се а, включват в дебата за снижаване на а, сарните окиси. Трябва да сме по-вишени, по-внимателни, защото тактиката на сплашване не е добрата. Не е нужно да бъдем сплашвани, за да знаем какво трябва да направим. Благодаря. Срока за изменение на 29 ноември 12 часа. Гласуването в Комисията по транспорта ще стане през декември. Както разбирам, гласуването в Комисията по околна среда ще се проведе през а, януари. Благодаря, госпожо Сависар. Следващата а, точка е представане на проучване економически аспекти на устойчива мобилност от е, с нас професор Вернер Рафенгардер и господин Болган Шаде, които ще представят изследването. Имаме на разположение около 20 минути да представим проучването, да бъде представено проучването, след което ще остане време за въпроси. Около 10-15 минути за въпроси. Така че очаквам около 12 часа да приключим след тази дълга а, сесия за гласуване и това, че не дойде кафето и чая. Сега, кой ще бъде първи, господин доктор Шаде или професор Офенгатър? Добре. Доктор Вовган Шаде, тук се казва от Фраунхофер, Германия. Не зная дали добре произнасям, тъй като немски не е моят език. И професор Вернер Офенгар от Технологически институт в Касруе. И сега, доктор Ша, да имате думата. Благодаря, господин председателю. Добро утро, дами и господа. Ще представя проучването и резултатите от нашето проучване на аспект и на устойчивата мобилност. Това е една обща презентация с господин Ротенгатер, който вече бе много добре представен, нашия президент. Ние предвижваме следното. Накратко ще говоря за самото проучване. След това има една аналитична рамка, която сме приложили. Това означава около 25 минутна презентация. Всичко това е в един доклад, така че ние тук няма да навлизаме в подробности и след като опиша а, общата организация на презентацията, ще а, а, ще продължа по-нататък и така. Ние започнахме с една дефиниция на термините, които са съотносими към а, въпроса и към насърчаване на устойчивото мобилност. Една аналитична мрежа бе разработена ли рамка и на, тази основан, на това основание един дълъг списък от екоинновации, около 70-80 иновации, а на тяхно основание използвахме една аналитична рамка, за да създадем един кратък списък на мобилни екоинновации. И за този кратък списък ние направихме един пълен анализ на рамката – ние паралелно с това приехме и онлайн анкета, за да допълним нашите констатации по тези екоинновации. И от тази дейност ние стигнахме до нашите заключения и препоръките, отнасящи се до економическите аспекти на устойчивата мобилност. И се така, как, какво, а, какви бяха нашите постулати по отношение на устойчивата мобилност? че включва устойчивия транспорт и това, което се предлага на ползвателите. И второто, което трябва да кажем е, че ние вземаме предвид всички три измерение екологично, економично и социално на мобилността. Това е нашето разбиране на устойчива мобилност. И второ, това, втория важен термин е екоинновация. Какво означава това? Новаторски мерки, които поне трябва да да осигурят едно екологично подобряване в резултат от проведените мерки и това не трябва да бъде непременно приоритет. Една мярка може да се въведе, за да се повиши, за да се понижат разходите в транспорта, но всички те трябва да имат едно, един подобряващ ефект върху мобилността. И така, това беше кратко за организацията на нашето проучване. И сега стигам до заключенията. И така, трите най-важни екоинновации, които открихме, са именно първата а, лимитите за въглероден двокис за автомобили, най-вече леки коли, но и а, бусове, и а, камиони и мотоциклети. Това е, разбира се, нещо, което може да се проведе по различни начини например, нови стандарти на емисии, един подход, който се възприема тук в Европа много широко. Второто е външните разходи на транспорта да бъдат интернационализирани, използване на транспортни услуги или е, или шофьорите, те, пращат економическите, те плащат економическите разходи, но има и екологични и така нататък. И за това е добре да бъдат е, поставени в международен мащаб цялата тази политика, която се предприема като една проактивна е, политика от Европейската комисия, европейските институции в последните две, три или повече десетилетия. Не е изцяло а, изпълнена, има и третото от тези важни екоинновации е въвеждането на а, горива, които са въглеродно неутрални. Ние идентифицирахме конкретни а, горива, които ще са подходящи за някои а, видове транспорта. Например, електронната мобилност в пътния транспорт за леки коли автомобили – и включва различни видове мобилност, т.е. различни нива на хибридизация на транспорта, едно разбиране, по-добро разбиране за използване на биогоривата, които са особено подходящи за въздушния транспорт какво още трябва да кажа за тези три еконовации. Те са а, взаимно са свързани, т.е. в една синергия, допълват, е, допълват се един друг, е, използвайки се паралелно. Така че са нещо повече от единични елементи. Също ще, бъдат, е, ще доведат до подобрение в екологията на различни нива, както на местно, така и на глобално ниво. И това е изключително важен аспект тук. Втора група ние идентифицирахме като важни еко-инновации са две градски. Нарекахме ги дивите карти, защото са нови в политиката, до сега не са били дискутирани. Първото е пътнически транспорт или система или вид, който е альтернативен и нов в градските райони, защото се използва обществен транспорт по начин, по който той се споделя с било с автомобили, с велосипеди, малки превозни средства, малки коли и развиването на нови бизнес модели, като обслужване на едно а, гише, нов а, доставчик на мобилност, който комбинира различни доставчици на транспортни услуги, но а, потребителя има договор само с един. И третият е, елемент е включване на нови модели на ползване, т.е. не, собствено, не толкова собственост, а споделяне на транспортното средство и в един урбанизиращ се свят ние подобряваме качеството на живота в градовете. Те стават по-зелени по-подходящи за работа и за живота, а това е, е още важна стъпка, която се в, е, е, вписва много добре в концепцията пети модел. След това имаме три иновации в товарния транспорт, транспорта на стоки. Първия се свързва с образоване на шофьорите на тежки камиони да, да шофират по един екосъобразен начин, така че транспорта да бъде по-гладък, да си променят графиците, да адаптират своите оперативни контролни системи към нуждите на еко-шофирането. Втората еко-инновация тук е, е подход на а, сътрудничество в, в логистиката, което ще рече, че различни доставчици на транспортни а, услуги а, в пакет обединяват транспортните си пакет, транспортните си стоки и по този начин снижават разходите и дори могат да се комбинират с ЖП транспорт, с морски транспорт, отново с еко добри последствия. Различни фирми в случая трябва да работят заедно, за да може това да се случи в реалност. И третият елемент към другите два е тримодалният концепция за товарния транспорт, който комбинира три неща. Т.е. тримодални транспортни центрове, така че дружествата да се възползват от тази концепция в по-добре. Да използват тези населени места, които са така наречени центрове или звена. И така, разликата с първата група от екоинновации, че тази ще ще се появи благодарение на промяната на логистичната структура на сектора и появата на нови форми на сътрудничество като основно. И на последно място, двата, по, по, двете последни екоинновации, които идентифицирахме в нашия списък като много важни, се отнасят до а, високоскоростните влакове като гръбнак е, на транспорта. Много е важно тук да кажем, че това не бива да се случва само по себе си, а трябва да се е, е свързано с регионален достъп, т.е. с по-малки линии към малките населени места. Това е много важно, тъй като подобрява дългосрочната альтернатива за е, пътниците. И вторият модел на екоинновация – която е свързана с това, което преди малко тук дискутирате, е чистият морски транспорт. Това според в нашата концепция е набор от различни мерки, включващи технологични мерки, като смяна на мотора на кораба, за да бъде по-екосъобразен или енергийно ефективен дизайн на а, морските съдове и поставяне на лимит като изискване за корабите, които ще се строят в бъдеще и по този начин ще се подобри целият модус на международния товарен транспорт. Няколко бележки за а, онлайн анкетата, която проведахме или проучване, което проведахме за около 3-4 седмици в продължителност. Един от въпросите, който зададахме и получихме отговори, каква смята, че е най-важната, коя смята, че е най-важната мярка. И им предложихме 10, тези 10 много важни мерки по отношение на устойчивата мобилност. И всеки отговор, при всеки отговор можеха да се изберат три като се а, градират по важност първа, втора и трета. И ако виждате тук червените а, колони, казаха, че това е най-важната мярка. И три, третата е една. И виждате, че те са също в съответствие с нашите констатации, констатации относно стандартите за емисии. Това е най-важната мярка според е, запитаните в е, екоинновациите, интернационализация и третата въглеродонеутрални горива. Второто интересно нещо беше въпрос как, добре, как тези различни екоинновации – да бъдат обединени заедно, дали са съвместими или са противоречиви, дали могат да бъдат използвани в синергия. Интервюраните бяха помолени да споменат три синергии, максимум три синергийни взаимодействия за всяка една мярка и мярката, която е най-позитивна по отношение на възможността да стане международно приложима или интернационализирана. И стигам до метрика оценката на економическото въздействие. Това е част от а, економетричната рамка. Първо, възприемаме гледната точка на потребителя. Т.е. прави се измерване на основата на а, общия размер на разходите за а, собствеността, при намаляването на парниковите газове това е възможно да се изчисли. След това имаме мезоекономическата гледна точка, която е отрасловата гледна точка. Какви са промените в отрасъла, какви са инвестициите, трябва ли да са повече или по-малко, могат ли да бъдат прехвърляни. В политическите дебати, разбира се, най-важно е да се открои макроекономическата гледна точка, особено сега при трудните економически времена, от гледна точка на растежа и заетостта. Социалната гледна точка се изяснява чрез анализ на разходите и ползите, които се измерват и в економия на време. На пето място имаме гледната точка на разпространението, т.е. кои групи печелят, кои губят. Този въпрос може да се зададе и на регионално равнище и най-сетне гледната точка на държавата. Мерките за повишаване на ефективността за намаляване на потреблението могат драстично да се отразят на приходите в хазната. Ето някои примери за економическото въздействие, като имаме предвид гледната точка на потребителя. Тук сме направили едни изчисления и резултатите са много различни. Имаме печалба при намаляването на въглеродния диоксид при стандартните коли, но пък чистото корабоплаване е, може да реализира печалба, но може да доведе и до загуба. Други мерки, като биокоривата, винаги водят до повишени разходи за намаляване на количествата замърсяване в краткосрочен план и по-дългосрочни вече ползи. Трябва да се отбележи, че попитахме анкетираните как какво е макроекономическото въздействие на 10 основни екоинновации. Девет е, бяха оценени положително. Единствено поемането на външните разходи от самия отрасъл беше отразено с отрицателна оценка. Разбира се, е, не бива да се е, прилага само единствено гледната точка на разходите за потребителя. Не бива да се пренебрегват косвените ползи. Дългосрочният план често се изоставя. И така, последната част са нашите препоръки, които сме групирали. Първо, по отношение на технологиите и данъчното облагане. Това, което предлагаме е следното. Амбициозни норми за емисиите въглероден диоксид, за леки автомобили, леко и тежкотоварни автомобили с съответния график, за да могат да се направят обосновани инвестиционни решения. Следващата препоръка е да се въведат въглеродно неутрални горива за автомобилния транспорт и биогорива за въздушния а, транспорт. Тук а, отчитаме особеностите на автомобилния и въздушния транспорт, като имаме а, предвид че биогоривата все още се нуждаят от е, допълнително финансиране за тяхната разработка и внедряване, е, както и за по-широкото им разпространение. Тази политика трябва да се поддържа чрез поемане на външните разходи от самия отрасъл – т.е. да бъдат, бъдат отразени по-високите цени на суровините в а, данъците и таксите, които се налагат върху а, горивата, така че те да станат вътрешни за транспортния сектор. Това ще зависи и от цените в бъдеще. Вторият аспект във връзка с тези три мерки е факторът време. ефективността расте, следвайки определена динамика във времето, но също се отнася и до данъците и таксите. Когато повишаваме ефективността на транспортния сектор и направим преглед на приходите за държавния бюджет от транспорта, можем да видим драстично намаляване. Една от възможностите е да се повишат данъците и таксите, които са дължими за горивата. Другата възможност е да се въведат пътни такси за ползването на магистралите. Има и още една възможност постепенно въвеждане на такси за всички видове автомобили, за да се повиши ефективността на автомобилния транспорт ако няма съответните компенсации. Силно засягат целият автомобилен сектор мерките за повишаване на ефективността. И това вече последно, така наречения пети вид транспорт може да се използва в различни градове. Няма значение дали аз съм клиент в Берлин или и след това искам да използвам новия ми вид транспорт в Брюксел или в Франкфурт, в който и да е европейски град може да се прилага тази нова схема. Мога да направя аналогия с роуминга в мобилната телефония. ползваме едно устройство навсякъде. Това ще повиши качеството на живота в големите е, градове и начините за постигане е, на целта е, е да се прилагат е, планове за засилена градска мобилност и за намаляване на шума. Благодаря. Аз ще продължа от е, тук нататък. Аз съм от Технологичния институт Карлсруе. Е, Отговарях за а, транспорта на стоки тази част и а, резултатите показаха, че товарният транспорт е подценяван в това отношение. Неговият, с неговия а, потенциал за намаляване на вредните емисии и други източници на замърсяване на околната среда. Ние идентифицирахме три основни мерки. Две от тях са а, действително свързани с организация, с обучение организиране на самата дейност, да речем в морските пътища, железниците, а втората е, е съвместна логистика или сътрудничество в логистиката, което ще рече, че средствата се подават заедно и по този начин се спестява енергия и а, а, се намалява значимо окол, а, замърсяването на околната среда. Също и модални а, връзки. А, и всички тези мерки, искам да кажа, че те а, никога не, не бива да разчитаме на една от тях, а трябва да използваме и всички, за да се постигне значимо намаляване на замърсяването на околната среда и намаляване на въглеродния двуокис. И защо? сектора на товарен транспорт бе, е, до сега е бил така неглижиран. Причината е най-напред, че а, товар, а, товарният транспорт се развива много бързо, ръста е много голям и всяко, мя, всяка мярка да се направи по-екологично съобразен се компенсира от това, че а, той расте бурно. И а, и се развирава с двойна скорост а, по отношение на а, ръста на БВП-то. Тоест, ако имаме ръст на брутния вътрешен продукт с 1,5%, тогава а, товарният транспорт се а, увеличава с 3%, което ще рече удвояване на всеки 24 години. И а, ние очакваме в бъдеще едно много скромно повишаване на БВП в, рамките на економическата криза. Много експерти експерти смятат, че мерки за смягчаване на положението в товарния транспорт са по-трудни в сравнение с енергийния и някои други. И за това товарният транспорт биде така а, занемарен в плановете, например, на комисията за намаляване на въглеродноокисните емисии. Ние открихме, че потенциала на товарния транспорт е много по-голям, отколкото считат редица експерти. И причината е, че най-вече има непроучени области. Например, организацията, организацията не е била а, добре огледана Логистичното сътрудничество е един пример. Аз го взимам само това като пример, а вече има по-големи подробности на нашето проучване. Сътрудничеството в логистиката може да бъде постигнато по три начини. Първо, дружествата могат да се обединят, да, образуват алианси. Ето ви един пример. Второ, може да бъде могат да бъдат урбан, организирани електронни фирми така, и да се използва един и същ доставчик на услуги, независим доставчик на услуги за няколко фирми, така че те могат да координират дейностите си. А, много от тези фирми все още са анонимни, а трябва да излязат на светло. А, и а, въпроса с доставчика, а оттам започва сътрудничеството в логистиката. И когато, например, 2006 и 2007 се повишиха цените на горивата, тогава няколко големи фирми си направиха плановете за логистика заедно с доставчика и се постигна снижаване около 20-30%. Това е доста. Само в резултат на една организационна а, мярка, при която дружествата спестиха пари, средства и се намали замърсяването. И това е. от тук трябва да се тръгне. Имам много такива добри примери в а, а, стопанския сектор. Пътя на логистиката е пътя на индивидуалното а, оптимизиране и обединяване на ресурсите колкото по-скоро стане това е, и се агрегират е, е, усилията, това е в едно предимство пред това усилията да бъдат направени само от една единствена фирма, да се създадат общи схеми за логистични процеси. Следващият диапозитив ни показва, че постигането на екологичните цели в товарния транспорт, както и в другите сектори, предполага използването на множество инструменти. И, бехме, и ние направихме един накратък списък на а, 10 такива, а, тъй като не е ефективно, ефикасно да се използва само един. И в анкетите, които проведахме, поискахме да бъде казано кои според тях са най-ефективните. Но а, не можем да кажем, че економическите болести на обществото могат да бъдат излекувани само с повишаване на данъците. А, така че економистите трябва да помислят по всичко това и да се отстранят пречките в едно по-оптимално решаване на въпроса и едно добро данъчно облагане. А в действителност ни трябва комбинация от ценообразуване за подобряване на а, стимулите. Да участващите на пазара да, да имат ясно виждане за бъдещето, какво очакват, каква инвестиционна политика трябва да, да провеждат. Това е третът, третият пункт, който съм изтъкнал по отношение на бъдещите предизвикателства. Не можем да го направим без инвестиции. А начина за инвестиции в транспортния сектор трябва да наблегне на транспортните хъбове или центрове, на коридорите и баланс между тях защото все по-малки и по-малки са практиките, които а, циркулират в а, а, транспорта и трябва да се прибегне към така нареченият бандлинг или обединяване а, в, на а, товарите за да имаме дългосрочен а, косвен ефект. По този начин ще се спести време, ще се спестят и средства. Т.е. трябва да мислим по дъл, повече за дългосрочния, вторичен, косвен а, ефект на структурната страна на промените, които ще се а, въведат във фирмите, техническия прогрес, конкурентност и така нататък, енергийна сигурност, ресурсите на газ, които са необходими в дългосрочно бъдеще. Следващият, моля. Това означава, че по отношение на, оценя, на оценката и на проектите на, на, на транспортната концепция, дългосрочната трябва да се на трансевропейската транспортна мрежа не трябва да се трябва да доведат и до предимства за потребителите а не толкова да се гледат по-скоро дългосрочните, извинете, отколкото краткосрочните. И да вземем предвид факта, че инвестиционният стимул е а, често а, дългосрочен и а, дава една перспектива за, да речем, след 50, 60, 70 години. За това е важно да видим как, а, в такава далечна перспектива какви ще бъдат тези предимства. И големият риск е само да гледаме назад какво и да правим оценка на проблемите. в статистиката на миналото ние гледаме една, на нещо, което вече е отишло в историята. А, по-добре е да гледаме 30-40 години напред. трябва да избягваме неуспехите на пазара които проистичат от някоя, от несигурността, тъй като частните участници не биха инвестирали в един несигурен а, а, сектор. И тези, които са асоциирани с несигурни, с висока риска, а, биват избягвани като а, за инвестиции. Затова трябва да се огледа едно дългосрочно бъдеще и, негови, и всички елементи на очаквана устойчивост на мобилността. Благодаря много. Още веднъж подчертаваме, че инвестирането в една по-добра транспортна среда води, няма да доведе само до висока цена на транспорта. Води до нови пазари, нови продукти, които са важни за бъдещето, за развиване на европейската економика на глобален мащаб. Така че тези продукти фактически на тях гледаме като на сегмент на пазара, на който е, Европейския съюз ще бъде конкурентно способен. Благодаря. Благодаря, и на двамата оратори. We're now putting the list, so my idea of trying to finish early has clearly gone straight through the window. А, изпариха се безвъзвратно надеждите ми да приключим по-рано. Много се проточи а, презентацията, а списъкът а, оратори набъбва. Нека да започна с господин Грош. Вижте хия. Благодаря. Благодаря за интересните презентации. Нямах възможността да прочета всичко от документите, които ни е, раздадохте, но имам един въпрос за емисиите. Емисиите като такива или за свързаните с тях елементи мобилност или липса на мобилност по-скоро. Това искам да ми уточните, ако е възможно. Сега по въпроса за логистиката. Споменахте идеята си за сътрудничество, за съдействие между малки и големи предприятия. Ако съм разбрал добре, вашата идея е да включите и големите камиони за далечен транспорт. Как бихте го обвързали това с идеята за мобилност на транспорта. Мобилността на транспорта продължава да бъде от изключително значение за конкурентоспособността на економиката. В такъв смисъл, какви са вашите приоритети за да подпомогнете както едното, така и другото? Благодаря. Äh, äh, ähm, Господин Кадрауи, благодаря и аз за презентацията. Наистина не познавам проучванията, за които говорите, но схващам, че за момента версията е само времена. Когато стане окончателна, тогава ще ни я раздадете. Как виждате развитието между тази начална и крайна фаза? Ще има ли много изменения, питам. Е, разбира се, изключително полезен бе синтеза, който ни представихте, начинът по който накратко представихме, представихте различните възможности за това транспорта да бъде по-устойчив, по-стабилен. И разбира се, в крайна сметка се оказва, че от в парламента не сме чак толкова на погрешни позиции или поне работим в правилната посока от години вече насам. Аз работя по-точно, по-скоро в областта на превоза на пътници. Така че така наречения пети елемент или пети вариант ми е много интересен. За съжаление обаче последно време малко го поизоставихме. Сега обаче въпросът ми е свързан с товарните превози, с превозът на, скоби, на стоки. Казвате, че е необходимо да си сътрудничим, да си съдействаме. Как ще направите така, щото това съдействие да бъде привлекателно за участниците. Дали ще се залага повече на цената, защото ако транспортът е по-скъп, то тогава трябва да си съдействат хората от бранша, за да се справят по-добре. Благодаря. Госпожа Майснер, много интересно беше това, което чухме. И го свързвам а, с. А обсъжданията на Бялата книга. Имам четири конкретни въпроса и бележки. Първо. По а, слайд номер 12. Не разбирам, може би, нещо добре. Вие говорите за а, едни граници от минус 360 до плюс 40 евро на тон въглероден диоксид. За какво говорите? За допълнителни разходи? За економии ли? А, а това е важен е, елемент от е, транспорта и трябва да е ясно. Е, и когато искаме електрификация, е, вярно, по-чист е, е транспортната система, но включвате ли тези разходи за производство на електроенергия? По-нататък, нищо не казвате за селските райони. А, вярно, има няколко думи за това, че е, трябва да има основни високоскоростни е, железопътни линии и свързани с тях по-малки обслужващи регионите е, линии. Но аз съм от такъв район и много добре знам, че са необходими добри решения. И последният ми въпрос. Може да съм пропуснала нещо, но не виждам връзката между економически и екологично интелигентни системи за управление на движението. Включили ли сте е, тези системи. За иновациите говорихте, но съвсем накратко. Благодаря и аз за презентациите. Много интересни бяха проучванията, които ни представихте. Споменахте подвижността, мобилността или липсата и тази идея не е от вчера. В Берлин има трамваи от 19 век, но нещата се промениха. Перспективата се промени. Перспективата за мобилността, за производителите, за потребителите. Електрическата кола просто не е по-добър вариант, просто е друг вариант. Споменахте въздушния транспорт. За съжаление, електрически самолети за момента няма. Това, което ме интересува мен обаче най-много в момента е са парите, финансовото измерение. Каква е разликата в краткосрочния и дългосрочния план? 40 милиарда евро са инвестирани в Германия в последните реформи на високоскоростната железница. Регионалните влакове обаче не се инвестират в такава голяма степен. Дали това не трябва да се промени през следващите години? Дали Кантара не трябва да се накланя толкова в една или друга посока на инвестиционния процес, защото това не безусловно се отразява върху околната среда. В скандинавските държави Например, животът се организира около някои невралгични търговски центрове, например, между които няма как да се придвижи човек, освен ако не е с някакво МПС. Затова трябва да градим мрежа центрове на социална и търговска дейност, които да са едни, близо едни до други, да може да се придвижват пеша. Има идея на Хайделбергския университет за данъчно кредитиране на използването на автомобили или по-скоро на по-малкото им използване. Не знам дали познавате това проучване. В Швейцария нещата са толкова екологични, може би и по други причини, не само свързани с покачването на цената на петрола. Това е въпрос по-скоро на менталитет, на мислене. Фирмите си сътрудничат и на толкова ежедневно основание, каквото може да бъде това да дигнеш телефона и да питаш съседа дали може да пренесе 5 или 6 бутилки в своя, своя камион, за да си спестиш ти един рейс. Защо не се вдъхновим ние, например, от този швейцарски пример, като имаме предвид, освен това факта, че наистина е много скъп бензина. Извинявайте, господин председател, че толкова се разпростирам, но последният ми въпрос е свързан с съхраняването, с складирането. Не може човек да економисва емисии от а, шосеен транспорт, освен ако не реши да се придвижва с велосипед. Благодаря. Госпожа Дюрон. Да, Споменахте въпроса за градовете и градското население. Изчислил ли сте случайно възможността чрез промяна на начина на придвижване, доставяне, организиране на търговията изобщо, бихме могли да създадем работни места. В областта на енергетиката, например, успяхме да докажем, че чрез изолирането не само сме по-екологични, а и по-социални, защото създа, създаваме нови работни места, т.е. не делокализираме, не изнасяме производство навън. Дали това не би могло да се свърже и с управлението на градската среда и предвиждането в нея? Благодаря. Господа, бихте ли искали да отговорите сега на въпросите, които до сега бяха а, зададени? Или накрая? Да, да, господин. Аз ще се опитам да започна и после колегата ми. Първото за а, дефинитивната версия. Смятаме, че е окончателна, но зависи от какви коментари ще, постигна, ще получим. Ако са много драстични, ще трябва да преосмислим, разбира се. Това беше въпроса. Другия, следващия въпрос за електрическите возила. Отново много е важно да вземем предвид граф, времевите граници, реструктурирането на енергийната система в Европа, особено в някои страни, е ясно, че отиват към възобновяеми енергийно спестяващи източници, но има страни, които до 20-та година ще имат само 20-30%, така че зависи от ситуацията, балансът, коя от промените, да видим коя от промените ще бъде по-ефикасна. И може би трябва да имаме предвид тук и това, че кой е най-правилният начин, че може би дали е по-добре да бъдат електрически возила, но а, да не се копират само сегашното изискване 25% екомаса вградена, а, а, при една малка кола а, гра, в а, градския транспорт и след това, може би, променят, а, картината ще се промени а, при тях. Следващия въпрос за чист морски транспорт. А, едно снижаване на, на емисиите на въглероден двуокис, което да бъде постигнато с, от 132 на 320% и да се постигне един баланс в ползите. И що се отнася до въпроса за Uh, за uh, вътрешнофирмените трансфери смятам, че е много важно а, какви инструменти за комуникация се използват, а, да имаме електронно а, етикетиране в а, на транспорта, публичния транспорт в градовете, да се използват информационните технологии, интелигентни схеми. Така че в този смисъл смятам, че това е много важен елемент. Вие сте прави, че не сме, е, не ги засегнахме изцяло. Мисля, че сега ще дам думата на колегата ми за следващ, за, да отговори на следващите въпроси. Преди всичко бих искал да се върна към въпроса за тежкотоварните автомобили. Дали по-големите автомобили са по-доброто решение? Ако вземеш е, лист и молив и започнеш да смяташ, очевидно а, производителността расте а, с а, увеличаването на полезния товар. С гигалайнерите можеш стократно да, ги, да го увеличиш. Но има много странични последици. Те не са изброени тук, но те много оживено се обсъждат в парламента и а, на национално равнище. Ето защо ние не призоваваме за свръх големи превозни средства. Ние не искаме гигалайнери. Ние искаме едно оптимално съчетаване на а, различни видове транспорт с гладко преминаване. Да имаме палетизиране на товарите, групажни пратки. за да могат да бъдат обединени в по-големи контейнери и да могат да бъдат а, а, превозвани с системи за групаж на товарите и за насочване на пратките в зависимост от достатъчно от доставчика. Могат да идват от най-различни доставчици, от Белгия, от Холандия, но а, тези транспортни а, центрове трябва да съчетават различни видове транспорт в зависимост от доставчика. Така а, ще се а, създаде една система за регионално събиране на а, товарите и а, оттам вече от а, а, основният център до дестинацията да имаме железопътен транспорт. Възможно е а, разделяне на дейностите само при повишаване на цените. Ако растат а, а, цените на а, горивата, а, то тогава а, това е единствената възможност. Франската, а, френската екотакса, например, е е един добър пример и да се определя по първокласни, по второкласни пътища и по магистрали какви разстояния се покриват с съответната такса. Тогава вече може да се стигне до това обособяване. някой попита къде имаме примери за сътрудничество. Вече имаме някои признаци на пазара. Пазара все повече открива тази възможност. Но и държавата може да помогне, за да се ускори процесът. Какво би могло да се направи? Преди всичко да се а, направи а, проект за пристанище, което е едновременно и железопътен център или връзка система от железопътни и пристанищни центрове на едно и също място. В Европа имаме не само Deutsche Bahn, германските железници, които разработват такава система, но и други страни, с които трябва да се работи хармонизирано. Един пилотен проект би бил много полезен, за да видят всички, че такава система е възможна, че тя съществува. За да не се а, получи отрицателен а, отзив у а, гражданите и да кажат, че само се харчат пари а, за субсидии. По-нататък, нямаше ли в а, миналото инвестиции в погрешна посока, а, главно в железопътната база, а не толкова в местна инфраструктура. И вие посочихте някои статистически данни. Да, тези данни са верни, но те подвеждат, защото през 90-те години имахме едно специфично явление – регионализация на транспорта. Междуградския транспорт – беше реорганизиран на регионално равнище. И оттам се изкривява статистиката. Сякаш превозът на а, големи разстояния намалява. Не е така. Относителният му дял расте. Особено по а, ново изградените високоскоростни връзки. Там имаме огромно увеличение на превоза на товари. Още по-впечатляващо в страни, в, в които са а, изградени дълги коридори, коридори е, за високоскоростен превоз. Затова е, не мога да кажа, че инвестициите в превоз на дълги разстояния са били безсмислени или погрешни. Напротив, ние имаме нужда от тях и сега, и за напред, заради големите агломерации. Беше даден примера с Швейцария и е, системите за определяне на таксите и а, поемането на разходите. Да, наистина, когато имаме обособени видове транспорт, то тогава а, държавата може да поеме инвестициите, а, инициативата да инвестира в железници и да финансира инвестицията в много голяма част от приходите от винетки, например. В Швейцария таксите са трикратно по-високи от германските. Имам предвид а, а, таксите за ползване на а, магистралите. А в Германия така или иначе са достатъчно високи в сравнение с другите европейски страни. Така че в едните няколко години просто е невъзможно пътните такси в Европа да се изравнят с швейцарските. От политическа гледна точка това е абсурд защото е, всички тези мерки трябва да бъдат и политически приемливи. Повишаването на цените може да реши много проблеми само по себе си. Но ако е политически неприемлива е, цената, мярката няма да може да се реализира. Аз по-скоро си а, е, представям едно разширяване на обхвата на пътните такси. Да има не само винетки за ползване на магистралите, а и примерно за регионалните е, пътища, за първокласните шосета, не само за основните магистрали. Но е, швейцарският модел и най-вече размер на таксите е немислим за нас. Новите системи в никакъв случай не бива да водят до безработица. Напротив, ние си представяме създаване на работни места. Класическата полза е за околната среда и човешкото здраве. Siemens, General Electric, най-големите производители правят огромни инвестиции в тази насока. Още повече, е, че в тях държавата носи особено големи отговорности да създава подходяща правна рамка за тях. Много накратко, ако обичате. Две неща само. Вие споменахте да избягваме преместването на, към друг вид транспорт, но това е лес, не е лесно да се приложи, но смятаме, че някои от екомерките, като сътрудничеството, интернет, национализацията, модалността в, търго, в товарния транспорт, т.е. като част от така наречения пети модел ще а, допринесе примерно намаляване на а, ползването на лични автомобили за сметка на увеличаване на, а, на публични обществения транспорт. Всичко това, а, обединяването на 4-5 души, да речем, за да направят пренос на някакъв товар и така нататък. По-малки возила или е електрически а, велосипеди. А, всичко това е, ще бъде резултат от а, мерки, няма да се случи директно. И вторият въпрос беше, че ние не сме взели предвид а, изрично а, селските региони, а, и в същност промените, които ще очакваме през следващите едно-две десетилетия в а, селските региони и в, а, по отношение на транспорта са, разбира се, много по-малки, защото ние се съсредоточаваме върху градския транспорт, който, са, който хваща големи а, зони. Благодаря. Благодаря много. Благодаря и на двамата оратори, доктор Шаде и професор Ротенгатър, за представането на тяхното изследване тази сутрин и за отговорите, които дадаха на въпросите на нашите членове на комисията. Благодаря ви от сърце. Очакваме. Ако това е един междинен доклад, това, което ще добавите по отношение на съдържанието на на въпросите, които ви бяха зададени. Благодаря ви много. Благодаря и на всички членове на комисията. Нека ви напомня, че ще се срещнем отново в 15 часа, когато ще разгледаме въпросите за трансевропейската мрежа, комисия, комисар Калас и как ще го структурираме ще го разпръснем за целия днешен след обяд и утре сутрин. Затова моля, бъдете точни. Мисля, че координаторите винаги помагат много. И ще дадем регламент от 5 е, минути. за тези две следващи предстоящи сесии. Благодаря още веднъж и до 3 часа след обяд.